Адоптате са диспонибиле, дака вече обсервация. Добър ден, обявявам за заседанието за открито. Изпратен ви е протокол от вчера. Има ли някакви възражения? С това се приема в протокола. И пристъпваме към първа точка от дневния ред. Доклада Мецола. Европейската гранична и брегова охрана. Давам думата на докладчика госпожа Мецола. Благодаря. Господин председател, когато ми бе възложено това досие, никой не си мислеше, че всички ще успеем, че ще успеем да, да, да, да, да приключим работата 6 месеца по-късно от началото на, на, на работа по досията. Много интензивно работихме при обсъждането на, на всички специализирани а, аспекти на, на, на, на досието, но благодарение на всички колеги, докладчиците в Сянка, комисията, държавите членки, успяхме да, да се споразумеем по една нова система, с която да се гордеем. По време на преговорите знаехме, че трябва да сме справедливи към онези, които се нуждаят от защита, трябва да сме строги с онези, които а, нямат право на достъп и особено строги с тези, които се, се опитват да се възползват от, от уязвими хора. Днес а, гласуваме, а, за да потвърдим, за да приемем а, този законодателен акт. А, преодоляхме много а, пречки с цел да, да, да, да създадем тази нова система на охрана в бъдеще. С това ще гарантираме безопасността на границите си, ще се борим с престъпността и така ще защитим правата на хората, които имат нужда от закрила и, и, и ще вървим по пъти към управление на миграцията трябва да направим така, че външните граници, държавите членки, е, е, които са по тях, да си изпълняват задълженията. Това е много важно, за да, за да можем ефективно да, да, да се справим с мигрантската криза. А, този законодателен акт не е единствения, който е необходим в е, сектора, но е от огромно значение за сътрудничеството в тази област. Ако настъпи криза подобна на тази от 2015 година, държавите членки, които са външни граници, като, като Малта, например, вече ще разполагат с, с допълнителни кадри, които да им помагат да се справят с ситуацията. Регламентът, който договорихме през последните няколко месеца, се отнася не само до тези допълнителни 10 000 души, но също с него се повишава и ефективността на връщането на лица, които нямат съответните права. Сега има повече възможности за помагане на, на държавите членки при идентифицирането на нередовните мигранти, помощ при издаване на пътни документи и други видове подпомагане. Горда съм, че успяхме да създадем една нова функция в агенцията, която да е пазител на основните права, така че правата на всеки един човек да бъдат а, защитени. Имаме нови нива на, на защита, а, които почиват на европейските ценности, които са така важни за нас. Дори и, и в а, такива а, деликатни области. Европейския съюз трябва да опази основните права а, в момента, в който те са най-необходими. Благодаря. Комисар Аврамополос има думата. Благодаря. Благодарих ви на, на, румън, на румънски. Кажете ми само, справям ли се с произношението? С времето ще освоя. Скъпи колеги, няма да крия от вас, че е, за мен е, е предложението за Европейската гранична и брегова охрана е ключово, основен елемент от политиката ни за миграция – не можем да е, създаваме подобна е, охрана в е, толкова кратко време, ако не сме наясно с сложността на законодателната процедура. И това, че успяхме, е действително постижение. Искам да изкажа най-сърдечни благодарности на докладчика госпожа Мецова, на докладчиците в Сянка, а и на румънското председателство, което успя да излезе с много балансирани компромиси. Тук отново показваме, че когато работим заедно, можем да постигнем истински резултати така и гражданите ще видят, че Европейския съюз има желание и има възможност да действа. Когато е, кризата стигна своя връх през лятото на 2015 година, Европа се оказа изненадана. Ние бяхме е, изправени пред. Е, потоци от е, мигранти от, е, на източните и южните ни граници и следваше да реагираме решително. Нямаше консолидирана агенция за граници, нямаше понятието приемни пунктове или хотспотс. Системата за обежище се оказа, че не е достатъчно адекватна информационните ни системи не можеха да, си, е, да се съчетават. Трудно беше и да си сътрудничим с трети страни. Затова е, трябваше да предприемем и незабавни, и дългосрочни мерки. Работехме и на двата фронта паралелно. И сега, 4 години по-късно, който и да се опита да прекрачи нашите външни граници незаконно, ще е обект на преглеждане, на вземане на отпечатъци и така нататък. Подсилени сме целия режим за гранична и брехова охрана, включително информационните системи, които вече са оперативно съвместими. Новият регламент, който обсъждаме в момента, ще ни даде възможност да постигнем и повече. Един от ключовите му елементи е корпуса на Европейската гранична и брегова охрана – който ще се разгъне в пълен капацитет до 10 000 души до 2027 година. Ще е, можем да разчитаме на първите екипи още от 1 януари 2021 година. Други ключови моменти от предложението, които са, променят ситуацията изцяло. че е, въпроса, е, че даваме изпълнителни правомощия на екипите за управление на границите в е, рамките на своите правомощия. Естествено, съответните власти на страните членки ще останат отговорни и ще имат е, контрол над дейността на Европейската гранична и брегова охрана на тяхна територия. И независимо, че правомощията ще останат за националната държава, ще има възможност да се проверяват и документи за самоличност, да се позволява или отказва влизане на гранични пунктове, да се подпечатват документи за пътуване, да се осъществява патрулиране и да се спира незаконното влизане през границата, а също и да се оказва помощ в изпълняването на решения за връщане особено при придружаването на граждани не от Европейския съюз, които насилствено биват връщани оперативния състав ще е, бъде селектиран с оглед на най-високите професионални критерии и ще се развива и съответна култура на действие. Постигнатия компромис дава възможност агенцията да подкрепя страните членки в областта на връщането на незаконни мигранти, така че да можем да реагираме на непрекъснатия натиск от е, миграция. Има и други моменти, примерно изчистване на процедурата за наблюдаване за спазването на основните права в дейността на агенцията. Спазването на основните права е в основата на всички решения на комисията, включително и настоящото. Всички дейности на Европейската гранична и брегова охрана и на съответните органи на страните членки ще бъдат задължени да спазват основните права, така както те са застъпени в хартата. Агенцията по, по, по убежище ще се грижи за това да се спазват съответните процедури и тези, които не на които не им се полага да получат обежище, да бъдат връщани, повтарям, при пълно спазване на основните права. Надявам се, че когато започна да работи и следващия парламент, предложението за агенцията за обежище ще бъде предложено, прието бързо. Надявам се. Също така съжалявам, че не се запази е, предложението за е, разграничаване на заплащането на е, работещите в агенцията. Това щеше да осигури по-надлежно и бързо набиране на персонал. И накрая, съвсем не е най-маловажно, Политическия надзор над управлението на европейските граници е, ще бъде един нов елемент, който ще включва планиране на капацитета на европейската гранична охрана в е, спазване естествено на цялостната външна политика на Съюза. С настоящият регламент и агенцията и страните членки ще разполагат със съответните съответни инструментариум, за да реагира на бъдещи кризи по външните граници на Съюза. А също така ще ни даде възможност да запазим и шенгенското пространство на свободно придвижване. Благодаря, очаквам сега вашите коментари. Благодаря, господин комисар. Сега думата има господин Гайер. Благодаря много, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги. Няма никакво съмнение, че този нов мандат за Европейската гранична и брегова охрана е важен, за да можем да се справим с предизвикателствата на миграцията. Ще има нов капацитет до 10 000 служителя – кораби, самолети. С всички тези средства агенцията може наистина да функционира. Това изисква и доста средства. Според мен ще проработи единствено ако ние приемем една разширена МФР. Това трябва да бъде обсъдено и от държавните ръководители на Австрия. Ако искате да се осъществи целта, трябва да има и увеличен бюджет. В крайна сметка това отговаря и на миграционната политика на Европейския съюз. Ние трябва да бъдем солидарни. Благодаря ви, колегата Коелю. Благодаря. Господин председател, господин комисар, драги колеги, приемането на новия регламент е, е историческа стъпка, е много важна за историята стъпка към общата защита на, на границите укрепва се Шенген, Шенген, Шенген и, и, и е, цяла Европа. Става въпрос за 10 000 е, допълнителни служители, които могат да бъдат пренасочени и, и, и осигурени на местата, където е, има най-голяма нужда от тях. Това не бива обаче да дава възможност на държавите членки да не изпълняват своите отговорности. Половината от служителите трябва да идват от, да са предоставени от държавите членки. Държавите членки ще бъдат ли готови за това? Португалия ще бъде ли готова през 2021 година да осигури половината от нуждите гранични служители? А, да, ние създаваме нещо хубаво на европейско ниво, но може би държавите членки няма да успеят да си изпълнят задълженията по-нататък агенцията отговаря за, за, за работата с лицата, които вече присъстват на територията на Европа. За Португалия нямаме а, данни а, колко, колко мигранти има точно на територията ни. И накрая стана ясно, че пет правителства са нарушили а, правото на свободно движение в Шенген без основателна причина. Искам да поздравя докладчика Роберт Медзола за чудесно свършената работа. Благодаря. Господин Ида Мюллер, две минути и половина. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на докладчика госпожа Роберта Мецола за много конструктивното открито сътрудничество, без което нямаше да можем да изготвим законодателното предложение. Благодаря и на господин комисар Аврамополос и неговия екип за подкрепата. През 2015 е, броят на бежанците, които влязаха в Европа, се увеличи изключително много. Изведнъж се наложи е, спешно да осигурим охрана на европейските граници. Затова и излязохме с настоящото предложение. Тогава бе предложено един законодателен акт, сега ние го е, доизчистваме регулираме е, дейността на агенцията и предоставяме възможността за повече експерти и повече ресурси в това отношение. За мен в преговорите беше много важно да направим така, че Frontex да продължи е, да бъде е, инструмент в спасяването на живота на хората по море. Не можем да си позволим на десницата да си играе с човешки живот заради егоистични политически съображения. Също така агенцията получава сега повече правомощия да работи по връщането на искащи обежища, които не го получават. Тук обаче трябва да става дума само за действия в, на територията на Европейския съюз. Агенцията няма правомощия, нито правни, нито други, да връща мигранти от трети страни към трети страни. Предложението определено повишава и ангажимента на нашата политика към правата на търсещите убежище. Съжалявам само, че в е, усилията ни да защитим европейските граници не можа да се постигне е, споразумение в съвета за общата система за обежище, защото там надделяха съображенията на политическото тесноградие. Агенцията за обежище също не успя да се роди по чисто егоистични съображения. Не е достатъчно само да защитаваме границата. Трябва да има пространна система за обежище и това е задача на следващия парламент. Господин Вистисън. Благодаря ви. Не всъщност Признаваме, че тези външни граници никога до сега, за разлика от вътрешните, не са били достатъчно добре защитени. Това не защитава и гражданите. Ето 18 години след започването на Шенген ние говорим за гранична агенция. Не можем да подкрепим компромиса от триалога, защото това, което се предлага е твърде малко и твърде късно. В предложението има толкова много предпазни механизми, че няма как да се увеличи европейската сигурност. Ние се боим, че всъщност ще приемем решение, което няма да удовлетвори гражданите и няма да направи Шенген по-сигурен. Колегата Гризбек. Скъпи колеги, през септември 2018 председателят на комисията Юркер предложи нова реформа на Франтекс. И ето след две години вече започваме с реална работа по преразглеждане на законодателния текст. В рекордно време работихме, но за съжаление има някои моменти, които не ни удовлетворяват. Във всички случаи трябва да бъдем доволни от това колко бързо постигнахме един достатъчно балансиран подход към проблема с обежището е, и спазването на основните права. Също така, по отношение на бюджета, капацитета и правомощията на агенцията, постигнахме важни резултати. Два основни елемента искам да коментирам. Първо, много се радвам, че създаваме постоянна корпус от 10 000 души, където страните членки трябва да допринесат това ще е достатъчно ефикасна сила в допълнение на корпуса, който съществува в момента и не съществува достатъчно добре. И второ, аз лично се борих за това в финалния текст да се включи необходимостта и за център за обучение към Frontex. Защото ако искаме да излезем от националната визия за защита на е, националните граници, естествено страните членки ще запазят своите правомощия – но ние живееме в пространство за свободно движение, Шенген, и за това трябва да е, имаме и европейски поглед, да има един европейски инструмент и да си даваме възможност да си сътрудничим, а не само да работим в подкрепа на държавите членки. За това трябва да се е, разгъне и една европейска култура – по отношение на обучението по тези въпроси. Това се записа в текста. Отново благодаря на Роберта Мецола, на нашата докладчица, която много енергично, решително и с дух на сътрудничество ни даде възможност да работим и то бързо. Ние ще подкрепим е, новата реформа. Е, е, доамна Албиол Гузман. Благодаря, госпожа Албион Гузман. Е, с този законодателен мандат, е, който сега приключва, е отбелязан с това, че се обръща гръб на хуманността. Виждаме колко загиват в морето, колко биват изтезавани в различните центрове на трети страни, техните права не се зачитат – да, жестока е тази истина, но това е истината. Няма хуманитарни визи, никой не улеснява пристигането на тези хора или тяхното спасяване. Напротив, наказват се опитите за спасяване. Мисля, че един ден е, тези, които го правят, ще бъдат съдени е, за всички загинали в Средиземноморието през последните пет години заради тези граници, които задължават хората и ги карат да рискуват живота си. А регламента, който сега трябва да се одобри, е всъщност кулминация на тези нехумани практики. Предлага се военна сила с 10 000 служители за милиони евро, за да могат да станат непроницаеми границите и мигрантите да бъдат затварени в центрове. Това е инструмента на Европейската комисия, за да не може никой да стъпи в Европа. Това е мечтата на крайната десница. Колегата Келер. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря специално на докладчика за, за, за за приобщаващи подход и за чудесното сътрудничество, на което се радвахме в парламент. Мисля, че позицията ни е особено конструктивна, особено при търсенето и спасяването. Ние гласувахме а, а, да укрепим мандата на Frontex а, при спасяването заради хуманитарната криза, която, а, която ежедневно а, е пред нас в Средиземно море. Държавите членки обаче а, мисли, мисля друго я, че те блокираха усилията на, на докладчика да се укрепят дейностите по претърсване, по издирване и, и ам, спасяване. в момента Frontex може да спасява хора само в рамките на, на, на, на операции по наблюдение на границите. А, това означава 30 морски мили отвъд сицилианския бряг. Това е много малък диапазон. А хората се, и в момента се давят, докато ние говорим, те се давят в Средиземно а, море. Ясно е къде са. Координатите, координатите им са известни на Frontex, но никой няма кой да ги спаси. Операция София вече а, не работи. А, неправителствените организации се страхуват, защото се, им се конфискуват а, плавателните съдове. В Либия а, пък а, има гражданска война и никой, никой не, не, не спасява, не, не издирва и не спасява а, а, хората, които са в морето. По такъв начин Европа пренебрегва задължението си да спасява живот, човети като се прехвърля отговорността на несъществуващия либийски спасителен център в миналото, на, в бъдеще трябва на европейско ниво да организираме тези операции, защото държавите членки на тях не може да се разчита. Това трябва да стане максимално скоро, защото в противен случай ние отдавяме и европейските ценности заедно с хората в Средиземно море. Госпожо Келер, от господин Лефрич, приемате ли синя карта? Не. Съжалявам. I tried. <laughs> опитах. Okay, uh, James, Госпожа Джеймс, една минута разполагате. Европейският е, съюз прави един напълно излишен опит е, да се справи с миграционната политика и то по напълно неуспешен начин. Милиарди се дават. Франс Тимерманс тук каза, че Европа вече не е обект на миграционна криза, такава каквато я видяхме през 15 16 година. Но той не си представяше, че е, от Ливия е, ще обявят, че 800 хиляди мигранти са готови да влязат в европейския континент – Значи какво? 10 000 е, брегова е, охрана, но мигрантите не се отказват. Испания си има своите проблеми и Обединеното кралство също. Така че трябва решително да се спре посланието е, за отворена Европа. Само това ще спре мигрантите. Скота, до минути. Господин Скота, две минути. Благодаря, господин председател. През последните няколко години станахме свидетели на миграционни потоци с изключително голям мащаб. Те минаха и през Италия, и изобщо през Европа. Говорим е, за 10 000 гранични служители. Какво биха постигнали те? Предполагам, че все пак имаме важна крачка напред, но имаме ли достатъчно ресурси? Според мен не, като се има предвид е, сегашното економическо положение в държавите членки. Е, за тях включително и за Италия, е невъзможно да наложат санкции на практика и това е заради финансовите ограничения, които ни бяха наложени. Много е трудно да се осъществи напредък. Освен това, се питам дали наистина тези гранични служители ще работят ефикасно – Помислете за морските граници, например. Има опасност такова струпване на служители само да насърчи още по-голяма незаконна миграция. Имаме мандата на София, след това имаше суспендиране на мандата на военноморските сили. Доста отстъпления. Така че се съмнявам, че предлаганото наистина ще ни помогне. През последните няколко месеца Италия успя да намали до голяма степен притока на мигранти. Frontex ни е предоставил и данните за това, но ако успяхме, то е защото използвахме различен подход, който е далеч по-ефикасен и това трябва да се обмисли. Благодаря, господин Синадинос. Благодаря. Трябва да констатираме, че политиката в Европа се приспособява в посока на това, кое, за което настояваха патриотите в Европа. Ние трябва да имаме и отговорна политика, отговорна към интересите на нашите граждани. За това е нужно и да има солидна охрана на границите. Националната сигурност не може да бъде споделено правомощие. И ако почнем да категоризираме границите, това е, няма да доведе до стабилна защита. Европейския съюз се интересува главно от интересите на Германия и нейните съюзници. Това не означава, че се създава стабилна охрана в периферните страни. Господин Ленерс. Благодаря. Господин председател, външните граници на, на, на Холандия не са е, на дневен ред, но на Лампедуза от друга страна за нас представлява много сериозно предизвикателство, с което можем да се справим само ако работим заедно. Ако в бъдеще е, шенгенската територия трябва да продължи да, да бъде нещо полезно, трябва да намерим начин за контрол на миграцията. А, хора, които не получават убежище, трябва да бъдат връщани в страните им по происход. Без... За това е така, така важна европейската гранична и брегова охрана. Разширяването на наличния състав до 10 000 души е от голямо значение за ефективния контрол на външните граници. С това също така а, а, ще се организира, ще се спомогне на организацията на, на, на, на управлението на, на граничния контрол нещата не трябва да се правят поединично. Трябва, трябва, трябва, да, трябва да се създаде една постоянна структура. И а, този нов личен състав е, е, именно ще бъде от голямо значение в това. С това ще успеем да помогнем и на трети страни в усилията за спиране на незаконната миграция и, и, и връщането. Това е много важна стъпка за подобряване на граничния контрол и управление. Искам да благодаря много на Роберта Мецула за това, че успя да прокара това досия през президента. Следващи оратор. Госпожа Зипел, благодаря. Мисля, че доброто функциониране на външните граници е нещо много важно, така че приветствам предложението. Същевременно някои държави и членки разбират границите като граници на някаква крепост. Има хора, които бягат от война, те се оказват в ръцете на престъпници. Това виждаме сега и в Либия. Европейците не изпълняват своите международни и християнски задължения. Като че ли десницата и консерваторите биха искали да работят още по-активно с третите страни, за да може да има повече връщания. Но ние отхвърлихме едно такова предложение – Съветът, който не присъства днес, работи по целия пакет обежище. Разбира се, големият въпрос е кога ще имаме уеднаквени норми за законната миграция. Само тогава ще имаме добра охрана на границите. Приемате ли синя карта от госпожа Шойтрова? Разбира се, че не. Колегата Кьомел. Благодаря, господин председател. Правилно е това, че укрепваме Фронтекс. Трябват ни повече служители. Това е много важно. Заедно с това обаче изискването да се създадат нови 10 000 щата води до нов, допълнителен проблем. Защото няма да решим проблемите на Европейския съюз, като просто наливаме повече повече средства. Това, което ни трябва е, е, е законодателство, което да бъде достатъчно обстойно и, и да даде